Господин Гърков е тук днес и ние ще го изслушаме. Възоснова на 18 член от регламента за агенцията, където се казва, че кандидатът, избран от управителния съвет, ще бъде поканен да се представи пред комисията и да отговори на въпроси, след което ние ще дадем а, становище по отношение на избора. Управителният съвет ще уведоми парламента дали и как е взето предвид това становище, а, то ще остане поверително. И казвам добре дошъл на господин а, Гърков, надявам се, че той е тук. I have to wait, I thought. Ще трябва да почакаме, може би, малко. I'm waiting now for... Well, okay. Please take your seat. So this is the reason why Mr. Gar... И а, а, искам да поздравя господин Гърков за а, това, че той е избран и му казвам добре дошъл. Господин Гърков, ще имате 5 до 7 минути да представите е, кандидатурата си и след това ще дам думата на докладчика, господин Куелю, и след това на координаторите, за да ви зададат въпроси. И след това ще имате отново 5 до 7 минути да отговорите на първията група въпроси и след това ще дам дума на, друг, да, на други депутати за втори кръг от въпроси. Отново ще имате възможност да отговорите. И а, е, подобно на процедурата, която, е, е, към която се придържахме, когато а, подбирахме изпълнителния директор на агенцията по а, обежището. След това ще се срещнем при закрита врата, закрити врата, ще обсъдим това изслушване. И след това председателя на комисията ще информира председателя на парламента господин Шулц. А вие а, имате описанието на 17 член за функциите и правомощията на изпълнителния директор. Сега давам думата на господин Гърков за кратко встъпително изявление. Господин Гърков. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, за мен е голяма чест и удоволствие да съм тук днес и да имам възможност да представя моята визия за новата агенция за управлението на широкомащабните информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Присъствието в залата е свидетелство за важността на тази агенция. Тази агенция е създадена в основа на общата политика в сферата на правосъдието и вътрешните работи, в съответствие и с исканията да се задълбочи сътрудничеството между държавите членки, за да се решават по-ефикасно предизвикателствата незаконна миграция, тероризъм и трафик на хора. Това са теми, които вълнуват Европейския парламент, ако не се лъжа. На политическо ниво парламента, съвета и комисията определят политиките и нормативните актове. В този смисъл основният въпрос, на който трябва да отговори агенцията е как да се създадат и поддържат общи стандарти, технологични решения, за да се подпомага ефикасното изпълнение на тези политики. Ето защо Крайната цел на агенцията е непрекъснато да се максимизират ползите за заинтересованите лица. Агенцията ще е ориентирана към предоставянето на услуги на актуални технологични решения и услуги, които да оптимизират сътрудничеството между държавите членки в сферата на правосъдието и вътрешните работи. Логичният въпрос, според мен, е какво да се направи, за да може агенцията да постигне тази голяма цел. За мен отговорът е ясен. В моята програма има 6 основни елемента. Първо, агенцията осигурява непрекъсната наличност на достъп до съществуващи системи. Това ще стане чрез ресурсно обезпечаване, стабилност, наличност на системите. На второ място, агенцията трябва да прилага и да следва високите стандарти на защита на данните и тяхната сигурност, като си има предповерителния характер на информацията, която се съдържа в тези системи. На трето място, агенцията трябва да стане център за върхови постижения. Център, където непрекъснато се следят целият инструментариум в сферата на правосъдието и вътрешните работи, където всичко се превежда в съответствие с нуждите на държавите членки и се води диалог с основните заинтересовани страни. Агенцията трябва да разработи своята квалификация в сферата на управлението на договори с доставчици, програмно управление, научно-развойна дейност, прехвърляне на знания. Чрез подобна квалификация ще се увеличи ползата, която предоставя агенцията по два начина. Първо, чрез поемането на отговорности, след като се вземат, разбира се, съответните политически решения за въвеждането на нови системи и услуги в сферата на правосъдие и вътрешни работи, и на второ място, чрез оказването на активна помощ на държавите членки, за да могат да използват максимално добре съществуващите системи. Разбира се, агенцията не може и не трябва да действа самостоятелно. Ето защо тя ще се сътрудничи с други органи, като Frontex, Европол и ISO. Сътрудничеството ще се основава на обмена на опит, познания на новаторски постижения, нови платформи. В по-широк план агенцията ще се сътрудничи с специализирани органи, като ЕНЕСА, например, за да направи така, че да се прилагат всички най-добри практики в деликатни сфери, като защита на данните и сигурността. Госпожо председател, уважаеми евродепутати, агенцията е нов орган. И като е такъв, ще е необходимо време, за да се задейства напълно. Но в краткосрочен план основните приоритети ще са успешно прехвърляне на операциите от е, визуалната информационна система и Евродак, успешно завършване на подготовката и поемане на оперативното управление на 6.2 след март 2013 и същевременно изграждане на организационна структура, рамка за управление, въвеждане на процедури за оценка на риск и разбира се, превършване на кадровото обезпечаване. За тази цел, за да може агенцията да започне да носи ползи от самото начало на своята дейност, управлението ще се ръководи от следните принципи. Първо, лоялност – Агенцията ще използва възможно най-добре набраният опит, човешки капитал, познания и инвестициите, които вече са направени от държавите членки, ще продължи да ги разработва. Отчетност ще реализира такава структура за управление, която да дава отчетност, прозрачност, редовен диалог с заинтересованите страни, привличането в процеса на обсъждане на дългосрочната визия и върхови постижения, чрез правилната организационна структура, правилни управленски органи, правилни процеси и кадри, непрекъснато усъвършенстване да се осигури ефикасност на дейността. Като изпълнителен директор, аз ще посветя цялата си енергия и опит за да може агенцията да продължава да предоставя ефикасно решение и обслужване. Тя ще носи голяма възвръщаемост на инвестицията, ще поддържа общи стандарти и решения, за да се поддържа успешното прилагане на политиките на Съюза в сферата на правосъдие и вътрешни работи. Като изпълнителен директор, аз ще гарантирам постоянен диалог между Управителния съвет, Европейската комисия, Европейския парламент и други заинтересовани страни. Дами и господа, очакванията към агенцията са много високи. Нейната способност да действа ефикасно, да отговори на очакванията, са ключове, за да може агенцията да предостави ползите, които се чувстват от ползите и резултатите, които се очакват от нея. За да постигне успех, агенцията в тази връзка тя се нуждае от силен лидер, който да може да я ръководи в стратегическо и оперативно отношение. Може да бъдете спокойни, че като изпълнителен директор ще посветя цялата си енергия да въведа високи стандарти на управление в агенцията. Аз съм особено доволен, че регламента за агенцията предвижда пряка връзка между изпълнителния директор и Европейския парламент. На фона на това, надявам се, че ще имам възможност да се отчитам пред вашата комисия за напредъка на агенцията редовно, защото аз съм твърдо убеден, в ползата, която ще донесе на европейския проект тази нова агенция. Благодаря за внимание. Сега съм готов да отговоря на вашите въпроси. Благодаря, господин Гарков. Давам думата за изказвания и въпроси. Първо, докладчика, господин Коелю. Няма нужда от два кръга въпроси, само един кръг въпроси ще имаме. Господин Коелио. Благодаря, госпожо председател. Искам да напомня на колегите, че създаването на тази агенция, която се занимава с управлението на широкомащабни информационни системи, е идея, а, родила се с помощта на Европейския парламент. И според нас а, тя представлява един чудесен начин за а, справяне с проблемите във връзка с а, правосъдието и вътрешната сигурност. Тоест, Европейският парламент има а, водеща роля и ние искаме част по-скоро да определим изпълнителния директор. Радваме се, че господин Гърков е избран за изпълнителен директор. Неговият опит е впечатляващ и смятаме, че той притежава необходимата квалификация, за да се справи да поеме тази задача. От друга страна не виждам опит в автобиографията на господин Гърков, които да са свързани с защитата на данния. Това ще бъде една от задачите на агенциите по отношение на техническата експлоатация на системата. То агенцията ще отговаря за за това няма да има пряк достъп до данните и има известни опасения, както може би господин Гърков знае, във връзка с оперативна, оперативната съвместимост на различни системи. Тази оперативна съвместимост принципно не е предвидена, но чисто технически би било възможно да бъдат съвместени различните системи. Това би противоречало обаче на защитата на данните, а ние искаме да предприемем мерки за допълнителна защита на личните данни. И ако ви отговаряте за информационната инфраструктура, то би трябвало вие да осигурите обмена на данни и също така да защитавате сигурността на системите и сигурността на данните, които са запаметени и налични в системите. бих искал да потвърдите, че ще осигурите и а, е, сигурността на тези лични данни. Благодаря, господин Бозутил. Мистер Албрехт. Господин Албрехт. Thank you very much. Благодаря. Благодаря за вашето встъпително слово. Мисля, че повечето от важните въпроси бяха засегнати. Искам да попитам, как мислите, как трябва да работи агенцията в областта на защитата на данните? Много важен принцип. А също така, за ограничаване на целта, за която се използват данните. Благодаря. Е Благодаря. Добре дошъл. Поздравявам ви за вашият избор. Както господин Коелю спомена, инициативата беше наша, но искам само а, да задам един въпрос, който има две страни. Първо, какво ще ни кажете за връзките между а, парламента, агенцията и страните членки? Как възнамерявате да работите в тази насока? И второ, как виждате развитието на връзките между агенцията, страните членки и другите агенции на Европейския съюз? Благодаря. I give back the floor to you, Mr. Garkov. Те думата, господин Гърков, да отговорите на тези три въпроси. Благодаря. Благодаря. Първо, защитата на данните. Очевидно, това е много важен въпрос. Колкото до дейността на агенцията, искам да ви уверя, че всичките необходими технически и други инфраструктури ще, им, ще бъдат така създадени, че да взимат предвид нуждата от защита на данните. Ние ще прилагаме наред това всички организационни принципи, залегнали в сегашното действащото законодателство, за да сме сигурни, че данните ще бъдат е, добре защитени и ще се използват само е, в съответствие с законовите изисквания. Колкото до втората част на въпроса на господин Коелио, връзка с е, оперативната съвместимост и новите системи. Трябва да кажа, че агенцията е инструмент. Инструмент, който трябва активно да подкрепя изпълнението на политиката в областта на правосъдието и вътрешните работи. Тоест в тези законодателни рамки агенцията ще се придържа към, принципа, към този принцип във всички свои операции. колкото за принципа за защита на данните и е, ограничаване на обхвата на целите, за които се използват данните. Има изисквания, които определят какви и как данни се, набират. Дан, е, агенцията ще се придържа стрикно към изискванията на закона в това отношение. Същевременно Смятам, че главният принос, един от главните приноси на агенцията ще бъде възоснова на своя опит да дава консултации на парламента, комисията и съвета за това как може да се усъвършенства съществуващото законодателство, което да укрепи защитата на данните, с които работят тези институции и системи колкото отношенията между страните членки, Европейския парламент и агенцията. Агенцията е нова организация. И това отношение, тези отношения те първа ще се развиват а, и изграждат. Аз като изпълнителен директор ще повторя това, което казах в края на моето встъпително слово. Аз ще бъда посланник на агенцията пред парламента, така че парламента винаги да има поглед върху това, което се прави в агенцията, как вървят конкретните проекти, по които тя работи. Било по съществуващите системи, било новозапочналите. Парламента винаги ще разполага с информация за това, което прави агенцията и как тя активно участва в изпълнението на политическите цели. Отношението ще бъде между управителния съвет, в, в управителния съвет, в който са представени всички страни членки. Колкото до сегашното състояние на нещата, уверен съм, че отношенията, които ще гарантират съществуващите отношения гарантират е, ефективното и плодотворно сътрудничество между представителите на страните членки. Благодаря, докладчикът господин Куелю иска да добави нещо. Благодаря, казва господин Куелю. Доволен съм от отговорите, които даде господин Гърков. Искам само да му напомня, че парламентът и съветът по различен начин гледаха на въпроса за а, а, седалището на агенцията. Ние не бяхме а, доволни от предлаганото разделение и когато обсъждаме бюджета и когато парламента трябва да освободи от отговорност управлението на агенцията за изпълнението на бюджета, съветвам ви да внимавате е, как ще се разпределят разходите между Франция и Естония, защото сигурен съм, че нашата комисия по контрол за изпълнение на бюджета много внимателно ще се взира в тези разходи и как изпълня бюджета по тези пера. Това е просто приятелски съвет. Имате ли да добавите нещо? Е, единственото, което мога да кажа, благодаря ви, господин Коелю, за това, този приятелски съвет. Един от е, моите първи приоритети, това ще бъде ефективното економическо управление на агенцията, в което ще се включва и на това, което вие споменахте, изпълнението на бюджета по тези показатели. Благодаря, господин Гърков. Както вече споменах, координатите ще обсъдят това изслушване и нашата комисия ще реши а, какво становище взима по този въпрос. Благодаря ви още един, господин Гърков. Желая ви всичко най-добро. We, we Следваща точка от дневния ред. докладчика е господин Маринеско, който обаче не е тук. Точката бе предвидена за 10.40, така че да изчакаме, да направим кратка пауза до пристигането на господин Маринеско. yeah. Okay. Dear colleagues, we have to start because we will have to finish before Колеги, трябва да започваме, тъй като трябва да приключим преди 11, когато ще бъдат представени приоритетите на кипърското председателство. И така, следваща точка от дневния ред. Представяне на проекта доклада на господин Маринеско на тема Фонд вътрешна сигурност, външни граници и визия това предложение заедно с проекта доклада на господин Яколино съставляват фонда за вътрешна сигурност. Давам думата на господин Маринецко, след това на комисията и на председателството. Разбира се, на депутатите, ако искат да вземат думата. Господин Маринеско. Благодаря, госпожо председател. Извинявайте за закъснението. Имах друга среща, обявена за същия период от време. Моят доклад е част от съвкупност от четири доклада, които имат за тема средствата, предвидени за границите и тяхната сигурност те се отнасят за периода 2014-2020 година и се отнасят за вътрешната сигурност. Разполагате с проекто доклада. Ще се спра на някои точки от него. Имаме нужда от гласуване на средствата за вътрешна сигурност и а, средствата от Европейския съюз, а, които ще се получат от а, държавите членки, а, са за увеличаване на сигурността на границите. Има диалог между Европейския съюз, държавите членки. В а, рамките на този диалог се прави оценка на сигурността на всеки един граничен пункт. И целта е повишаване на сигурността по границите. Няма обаче минимално ниво на сигурност на границите, което да е определено. За това за отделните държави членки има технически споразумения, които касаят техническата сигурност, въпреки че и липсва такова общо минимално ниво на техническа сигурност. Затова смятам, че а, във връзка с а, шенгенското законодателство а, трябва да се направи такова допълнение и да има предложение за минимално ниво на сигурност. Едното от моето предложение касае разпределянето на средствата между държавите членки. Средствата би трябвало да се разпределят между държавите членки въз основа на проведен диалог, в който да се изясни къде ще бъдат инвестирани средствата. Добавената добавената стойност за европейския бюджет може да бъде повишена и може да се осигури по-високо ниво на сигурност на границите. Това са моите заключения. Не разполагаме с повече време за подробности. Разбира се, се интересувам от вашето мнение по този въпрос и съм готов да ви отговоря. Благодаря. Thank you, Mr. Marinescu. Благодаря, господин Маринеско. Извинявам се, че закъснях, но бях задържан в Франкфурт. Полета закъсня с един час, за което се извинявам. Сега е ред на комисията. Госпожа Пайк, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Маринеско за представения доклад. Както посочи той, той е един от четирите доклада, които ще бъдат обсъдени от комисията днес. Доклада е в отговор на предложението на комисията за финансиране на вътрешни работи за периода 2014-2020. Както знае вашата комисия, ние предлагаме два фонда. Фонд Миграция и обежище, фонд Вътрешна сигурност – с общ механизъм за изпълнение. Налични са сериозни суми с държавите членки по, време, по, по линия на националните многогодишни програми, които се основават на общи политически цели. Програмирането ще бъде предшествено, както каза господин Мариниско, от политически диалог с комисията, който ще се състои до година. Тази част от фонда за вътрешна сигурност е много важна за шенгенското пространство, тъй като ще осигури ефикасно управление на външните граници, за да може всички да се наслаждаваме на свободното движение в шенгенското пространство без вътрешни граници. Разбира се, имаме солидно законодателство и стандарти за управлението на границите, шенгенското законодателство. Имаме и важен механизъм за оценка. Оценката по Шенген, който гарантира ефикасно действие. И ние като парламент се надяваме, че ще се подобри механизма за оценка по Шенген. Ще видим, че финансирането за този механизъм ще е по линия на фонда за вътрешна сигурност. Председателството скоро ще даде информация за дискусиите, които се водят в съвета за Фонда за вътрешна сигурност, граници и визи. Аз искам да взема конкретно отношение по въпроси от доклада на господин Маринеско. Първо, комисията приветства този доклад и като цяло и цялостната подкрепа за нашия подход. Искам да се спра на някои хоризонтални въпроси, които могат да бъдат засегнати и при докладите за другите инструменти. Първо, предлага се вместо ориентировъчни суми в инструментите, всичко да е, е в процентно изражение от общата сума. Разбирам защо предлага това докладчика, защото сумите ще бъдат обект на дискусия на различно ниво Що се отнася до Фонда за вътрешна сигурност граници, сумите, които се предвиждат за специалната схема за транзит за Литва и за програмата Интелигентни граници с входно-изходната система и системата за пътниците, се изчисляват възоснова на реалните потребности по програмите. На второ място докладчика направи редица предложения, свързани с индикаторите за конкретните цели. Всъщност в съвета вече обсъдихме този въпрос за показателите и се договорихме да обсъдиме допълнително с държавите членки и парламента съдържанието на общите индикатори. На съвета и на тази комисия сме предоставили документ, в който се обяснява как ще се разработват тези индикатори. Това е документ номер 9 Определено предложението на господин Маринеско за индикаторите ще бъдат взети предвид в хода на нашата работа. ще организираме семинар на тази тема. През октомври парламента ще бъде поканен. Относно графика, средносрочния преглед. Целта на средносрочния преглед е да се види дали държави членки са били изложени на някакъв натиск при управлението на Фонда за вътрешна сигурност граници, който да налага допълнителни средства. Ето защо смятаме, че средносрочният преглед трябва, ако се извърши по-рано, отколкото предлагаме, няма да може да установи такива промени. Ето защо ще ви помоля отново да помислите за датата за средносрочния преглед. А сега по конкретните въпроси, които засегна господин Маринеско. Той предлага изчислението на основната сума за държавите членки да се базира на съществуващите средства по фонда за вътрешни граници за 2011, 2012, 2013. Комисията предлага от 2010 до 2012, като може да се включи и 2013. Основната сума трябва да е с основен базисен акт, който се приеме от парламента и съвета, а не с изпълнително правомощие, както предлага докладчика. Приветстваме това, че трябва да се обърне внимание на финансирането на системата Евросур за наблюдение на границите. Радваме се, че докладчик обръща внимание на този въпрос. Приветстваме акцента, който поставя той върху значимостта от хармонизиране на управлението на външните граници макар и да смятаме, че степента на стандартизация, която е предлага докладчика, на практика не е реалистична. Но иначе приемаме неговия аргумент, че е много важно всички държави членки да спазват шенгенското законодателство. Дискусиите, които ще върнем с държавите членки по линия на политически диалог до година, това ще е един от централните въпроси. Друго нещо, на което искам да обърна внимание, е, че, както казах, важен елемент от управлението на шенгенското пространство е гарантирането на липса на контрол по вътрешните граници. Ето защо искаме докладчика да заличи този текст в изменение 10 и 48. Ще спра до тук. Надявам се, че по-късно ще имам възможност да говорим на семе с докладчика, за да изясним някои въпроси, да отговорим на неговите въпроси. Давам си сметка, че сега времето е ограничено. Благодаря, госпожо Пайк. Председателството, госпожа Флоридис, извинявам се, господин Флоридис, представител на председателството. Заповядайте. Благодаря. Благодаря. Ще взема отношение към четирите области, в които касаят вътрешната сигурност. Аз Смятам, че там трябва да се създаде специална група, която да осъществява връзката. По отношение на фонда вътрешна сигурност и външни граници и визи. И предложението за многогодишната финансова рамка 2014-2020. Разговорите започнаха още в началото на годината и постигнахме значителен напредък. Имаме вече три четения на текста. Кипърското председателство планира по-нататъчни преговори в рамките на съответната работна група ще изясним позицията на държавите членки и ще вземам стратегическа преговорна позиция. ще се съсредоточим върху все още съществуващите разногласия при предложението за регламент, където все още няма едина позиция на държавите членки. Особено предизвикателство за кипърското председателство ще бъде да постигнем компромисно предложение от страна на съвета. И да постигнем максимална яснота на позициите на държавите членки в рамките на съвета. По отношение на Еврошур, основната тема е качеството на контрола по границите и е, агенциите като Frontex. А сега предлагам по две минути на изказване да дадем, защото само след 10 минути трябва да пристъпим към представенето на приоритетите на кипърското председателство. защото тук ще бъде а, министърът а, на Републик... вътрешните работи на Република Кипър, госпожа Келер. А, не можах а, да разбера точно как, какво предлагате във връзка с доклада на господин Маринеско. Благодаря на господин Маринеско за неговия доклад. Е, правилно подчертавате добавената стойност и това, че ние трябва да се грижим преди всичко за европейските приоритети, а не само за своите собствени. Иска ми се е, в фондът вътрешна сигурност да има малко по-балансиран подход, защото за доброто функциониране на Европейския съюз много важно е прекосяването на границите да се улесни колкото е възможно повече. Границите ни трябва също така да бъдат отворени за онези, които имат нужда от защита. Затова са необходими средства, защото не всички, които имат нужда от закрила в света, могат да стигнат и до нашите граници и да ги прекусат безпрепятствено. Необходимо да се отделят и средства в фонда за създаване на нова информационна и комуникационна система но защо трябва да предвиждаме средства за нещо, за което не сме все още решили дали го искаме? Защото въпроса за така наречените интелигентни граници е нещо, което дори още предстои да бъде предложено от комисията. Комисията в даден бъдещ момент може да направи съответно предложение но аз не виждам а, защо се предлагат средства за това. И последният ми въпрос е, защо цитирате проценти вместо цифри? Моля ви да се придържате към определеното време, по две минути на изказване, казва председателя. Господин Босотил. Благодаря, господин председател. Има три въпроса, които искам да отбележа. И това са въпроси, по които бих искал да получа повече информация от, от комисията. Първо е доколко се взима предвид факта, че различни страни членки изпитват а, а, в различна степен натиск върху външните си граници. Нещо, което не е свързано с размера на страните, а по-скоро с тяхното географско положение – доколко е взет предвид този фактор в предложението, което се прави. Второ, миграционните потоци не са равномерни. Необходима ни е програма, която да бъде гъвкава. Защото ако се опрем на опита от миналата година, може да се окаже, че сме изправени пред променени обстоятелства. Положението с миграцията е различно. Примерно пред 2007 най-тежко беше положението на Канарските острови. След това натиска се прехвърли към централната част на Средиземно море. Тоест, трябва да имаме гъвка програма, която да взима това предвид. Това второ. Трето, не сме променили мандатът на Фронтекс. тя да може да найема или придобива оборудването, което е необходимо. Очаквам комисията да може да ни каже какво предвижда Фронтекс по отношение на финансовите си нужди за закупуване на оборудване, което ще даде възможност да изпълни новите си задачи. Мадам Гион. Не щете думата? Добре, господин Начук. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя господин Маринеско за неговия проект доклад. Той изяснява доста от неяснотите в предложението на комисията. Не искам да повтарям казаното от моите колеги. Ще се съсредоточа върху един по-скоро технически аспект. Той касае индикаторите за оценка на целите в точка 3. Мисля, че тези индикатори, които са предвидени в момента, не, не са използваеми. Тук, например, се говори за процентната част на лица от трети страни, които а, пребивават по-дълго от позволеното в а, дадена държава. Това не е индикатор, който може да бъде а, реалистично използван. Не във всички държави членки е позволено събирането на подобни данни. Не всички държави членки разполагат с такива. И до 2017 година нямаме възможност за оценяването на подобни хора, които а, пребивават без а, разрешение нелегално в дадена държава. По отношение на данните за преминаването на границите, те трябва доста по-тясно да бъдат обвързани с механизма за оценка на в рамките на шенгенското пространство. И този нов механизъм за оценка на Шенген всъщност поставя под въпрос цялата система. Всяка нова база данни 6 2 или подобни трябва да осигурява съвместимостта на, на системите за оценки. Предлаганата система е фонд за вътрешна сигурност. Значи, това значи, че Европейския съюз ще дава средства на страните, това са си техните средства всъщност, за да могат да си управляват границите. Става дума за управляване на мигра... иммиграцията. Питайте хората, населението на тези страни, какво мислят и те ще ви кажат да се намали, прекрати миграцията. Но комисията има други намерения. Тя смята, че имаме нужда от повече миграция, за да компенсираме падащата, падащата раздаемост. Миналият месец е, чухме от изпълнителния директор на Frontex, е, че е, близо 100% от иммигрантите, които прекусяват турско-гръцката страница, са заловени, но след като ги уловят, след това ги пускат. Казвам, казвам се, че трябва да напуснат Европейския съюз след определен срок, но след това абсолютно никакъв контрол няма върху това дали са го сторили. Какъв смисъл да се хващат, ако пускат на другия, пускате на другия ден? Исках да питам, питах госпожа Малстром, дали онези, които са си унищожили документите и не казват откъде, от коя страна са, дали ще им се дава обежище автоматично и тя ми отговори като че ли да. тоест, по този начин ще сме бъдем изправени пред един безкраен поток от иммигранти, мигранти от третия свят. остава, като дойдат на нашите граници, беше хубаво, ако те си хвърлят директно от третия свят и изведнъж стават европейци. За жалост не става така. Госпожа Гион. Не искам да продължавам прекалено този дебат, искам само да добавя е, една фраза. Очевидно тези, всички тези е, доклади за миграцията взаимно се допълват. Но искам само да подчертая следното. Миграционните потоци много често са смесени. И несъмнено, трябва да се включи в текста моето искане да може да се идентифицират онези, които е, имат нужда от закрила, като да зачитаме правилата за предоставяне на убежище, онези, онези, които имат право на подобно убежище. Господин Маринеско, имате думата, за да приключим е, дебата по този въпрос. Комисията ще отговаря ли на въпросите, които бяха повдигнати тук? Господин Спайк. Господин Спайк, благодаря, господин председател. Само за последния въпрос, повдигнат от госпожа Гион. Да, това е въпрос, който беше обсъждан и в съвета. Е, специално в преамбюла беше изпоменат този въпрос. Е, и и още нещо, госпожа Келер. Госпожо Келер, разбира се, улесняването на процедури, облегчаването на процедурите при прекусяване на външните граници е много важен въпрос. Това е много важна част от нашата работа от, за управление на границите. По отношение на интелигентните граници, да, разбира се. Не, приемаме като даденост, че съвета и парламента ще се споразумеят по законодателни предложения, които ще бъдат представени след вакансията, но ще кажа, както е, споменах и преди, в нашето съобщение за интелигентните граници, ще посочим, че интелигентните граници са система, за които ще са необходими 1 милиард и 100 милиона а, и това са пари, които ще додат от фонд вътрешна сигурност. Не можем да, да смятаме, че решението на институциите по този въпрос от сега ще бъде едно или друго. Във връзка с това, което каза господин Босотил, да, системата трябва да взима предвид специфичните нужди на страните членки и тяхното географско разположение. И именно по тази причина ние предложихме да използваме фонд за вътрешни граници, като се разпределя той съгласно предизвикателства, при които са изправени тези страни, а и оценката на риска, която прави Frontex. Разпределението на средствата за 2013 година ще вземе всичко това предвид. Господин Босотил също така спомена, че е необходимо системата да бъде гъвкава. Необходимо е фонд вътрешна сигурност да оказва помощ на страните членки в тяхните дългосрочни усилия да инвестират в управление на своите граници и визовата си политика. Те за това сме предвидели междинен преглед, който ще даде възможност да допълним, добавим средства за тези страни, които са подложени на неочакван натиск. И накрая ние а, поощряваме Frontex а, да а, оценява от какво оборудване се нуждае. Но и страните членки а, трябва да придобиват подобно оборудване чрез Фонда за вътрешна сигурност, което да бъде използвано съвместно с Frontex. И накрая, господин Енчо, Показателите, за които говорих, е, те първа ще бъдат обсъждани. Предложението на комисията не е окончателно решение. Е, ние също имаме някои въпроси към текста, който предлага докладчика. Това е въпрос, който ще бъде обсъден и по-нататък с страните членки и с парламента. Благодаря. Благодаря. Уверявам ви, че ще обсъдим всичко, което беше казано тук и сигурен съм, ще намерим общи решения. Сигурен съм също така, бях поне сигурен, че комисията ще зададе въпроси или ще оспори някои от моите предложения, но ще повторя. Искам средствата на Европейския съюз да отиват само там, където е най-необходимо, съгласно оценката на риска от страна на Frontex. А не както комисията предлага, 50% или повечето от страни да бъдат предоставени на страните членки и да разполагат с тях е, по свое осмотрение. Ще продължим да настояваме на това. Разбира се, ще водим разговори с комисията и сигурен съм, ще намерим решение. По отношение на процентите, мисля, трябва да, да, да, да запитате себе си. Вие гласувахте тези проценти. Това не е моето предложение. Мога да ви изпратя моето първоначално предложение, което е предложение за, с конкретни цифри, но секретарята го промени възоснова на решението на координаторите в Либе. Аз не гласувах за, аз съм против това решение, бях и съм против него, защото не мисля, че така трябва да работим. Но текста беше променен въпреки моите възражения. По отношение на гъвкавостта, мисля, че оценката на риска, която Frontex прави, е много важна и а, съобразно нея трябва да се разпределят парите. Имаше въпроси и за показателите, за междинният преглед, но мисля, че ще имаме време да обсъждаме тези въпроси по-нататък. Очаквам вашите предложения и изменения и от там нататък ще вървим напред. Благодаря на всички, които участваха в тази дискусия. И е, е, сега вече сме малко закъснели. Трябва е, да пристъпим към последната точка от нашия дневен ред за тази сутрин. Добре дошли на двамата министри, които представят председателството. Госпожа Мавро и господин госпожа Елени Мавро, която е министър на вътрешните работи на Република Кипър, и господин Лукас Лука, който е министър на правосъдието и обществения ред а, на Република Кипър. Те са тук, за да представят приоритетите на кипърското председателство в областта на правосъдието и вътрешните работи. Имаме на разположение час и половина до 12.30, но трябва в 12.30 да приключим, защото тогава ще започне заседание на координаторите. И за да може да се впишем в тези времеви рамки, ще чуем представянето на двамата министри, след това ще дам думата за въпроси и след това пак ще дам думата на министрите да отговорят на зададените въпроси. Започваме с госпожа Елени Мавро, министър на вътрешните работи на Република Клуб Кипър, да представи а, приоритетите на кипърското председателство. Благодаря. Добър ден, господин председател. Добър ден на всички. От името и на моя колега, министър на правосъдието и публичния ред, Искаме да изразим своята готовност да работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент по време на 6 месеца на кипърското председателство. А сега, ако обичате, ще продължа на гръцки и ще представя нашите приоритети. Господин председател, уважаеми господа, благодаря за възможността, която ми се дава да представя пред вас приоритетите на кипърското председателство. Това са приоритетите в областта вътрешна политика. Ще се спра на въпросите, които касаят вътрешната сигурност, вътрешната политика и ще предоставя правните въпроси на моя колега. Моят колега ще се спре и на една част от проблемите, които касаят вътрешната политика. Като начало искам да подчертая за нас като държава, която за първ път поема председателството на Европейския съюз и е изправена пред особени предизвикателства в ситуация на економическа и финансова криза – мога да кажа, че не само ще водим политика на оздравяване на економиката, ще съблюдаваме е, всички останали принципи във връзка с е, правосъдието, правата на човека и ще се застъпваме на тях и за тяхното спазване, може би повече от всякога. И за това Искам да приканя Европейския парламент и специално вашата комисия към конструктивен диалог и добро сътрудничество с нас в общите за нас области, за да постигнем максимално добри резултати за европейските граждани. Миграцията и убежището са и границите са много важни теми когато говорим за пространството на правосъдие и сигурност. Тук сме изправени пред особени предизвикателства. И това прави доброто сътрудничество между държавите членки особено важно. И сигурността и солидарността трябва да бъдат изпълнени с съдържание и да бъдат ефективно практикувани особено солидарни трябва да сме към държавите, които са изложени на особено силен натиск. Ние се застъпваме на, за обща рамка и за практическа солидарност с държавите, подложени на особено висок миграционен натиск. По отношение на обежището, Основен наш приоритет е приключването на преговорите по общата система за убежище в унисон с Стокхолмската програма. Този приоритет още веднъж беше подкрепен от решението на съвета от 28 и 29 май. Ние ще работим за създаването, за довършването на една система, която е справедлива и гарантира сътрудничеството и солидарността между държавите членки. трябва да се защитават правата на тези граждани, които имат нужда от тази закрила и трябва да се предотвратява злоупотребата с тази система имаме напредък по Дъблин 2 регламента и също така по директивата за процедурите за предоставяне на обежище. Кипърското председателство планира тясно сътрудничество с Европейския парламент за довеждането до успешен край на всички текущи преговори в тази посока. Европейската система за обежище предоставяне на обежище е в решаваща фаза и предстои нейното доизграждане. Въпреки, че сме подложени под натиск, за да спазим сроковете, не искаме качеството на текстовете в законодателството да пострадат. Особено важно е формулирането на обща интегрирана европейска политика и а, трябва да има справедливо отношение гражданите на трети държави. Предизвикателствата във връзка с демографското развитие на Европейската, на Европейския съюз трябва да отговарят също така на критериите за справедливост към гражданите, търсещи убежище от трети държави. По отношение на преговорите за директивата за сезонните работници и за командированите работници трябва да бъдат довършени тук имаме мандат за преговори, който очакваме в най-кратки срокове, за да можем да започнем тези преговори с парламента. По отношение на командированите служители на концерни, се надяваме да започнем преговори с парламента в най-кратък срок. Във връзка с миграцията, важно за кипърското председателство е да се обърне внимание и на роднините на мигрантите. Миграцията има отношение както към економиката, така и към социалните а, теми за държавите приемащи мигранти, така и за самите мигранти. В тази връзка искаме да осъществим конференция посветена на интегрирането на мигрантите. И кипърското председателство ще работи за решаване на проблемите, свързани с нелегалната миграция. Разбира се, че ще се стараем да спазваме основните човешки права, на мигрантите и ще се придържаме към решенията на Европейския съюз, свързани с нелегалната миграция. Планирали сме неформална среща на Скифа, която ще се проведе в началото на а, юли в Никозия. И тези въпроси също така ще се обсъдят е, на Октомврийския съвет. Проблемите в Близкия изток и в Африка още веднъж показаха колко е важно външното измерение на миграционните проблеми. мисля, че Европейския съюз не може да формулира ефективни мерки за провеждане на миграционна политика без диалог с съответните държави на происход. по отношение на глобалния подход към мобилността и към миграцията, кипърското председателство ще спазва решенията на съвета също така стана ясно, че все по-важно става воденето на политически диалог с трети държави в изчерпателен вид. По отношение на управлението на границите, ние поемаме ангажимент да работим тясно с, парламента за придвижването на въпроси, свързани с Еврошур, с системата за надзор на границите. И тази система искаме да влезе в сила в началото на 2013 година. Още веднъж искам да подчертая, че проекто докладът на Европейския парламент от наша гледна точка е добра основа за сътрудничество, особено в посока избягване на смъртни случаи по море на иммигранти. Искаме да продължим преговорите с парламента, за да постигнем яснота и единство по визовите въпроси. Стремим се към успешно разрешаване на въпроса с визите. Ще се борим и за в бъдеще с трафика на хора. Това е много важен въпрос за Европейския съюз. Тук нашето председателство ще предложи решение на съвета за решаване на този важен за Европейския съюз проблем с трафика на хора. Освен това, ще се организира конференция в Брюксел в началото на октомври. Тема ще бъде координирането на сътрудничеството между държавите членки и съответните компетентни органи за намирането на ефективни решения за проблема с трафик на хора една тема, която е нова в последните месеци е необходимостта от поставянето на гражданите в центъра на европейските политики за постигане на по-голяма близост към гражданите. ще работим тясно с Европейския парламент, за да а, можем Европейската година на гражданите 2013 да има максимални и възможно най-трайни ефекти. Ще водим преговори с парламента по тази тема, за да имаме достатъчно време да подготвим годината на гражданите 2013 година. И накрая искам да се спра на а, инструментите за финансиране а, в рамките на многодишната финансова рамка. Този регламент е голямо предизвикателство за съвета и приоритет на кипърското председателството. Става въпрос за процедурата за съвместно вземане на решение. Ще продължим преговорите и през есента ще започнем с официалните тристранни преговори, но и сега сме отворени за диалог с съответните докладчици от парламента. Накрая искам да подчертая, че кипърското председателство иска да бъде честен посредник. И за нас е важно да се застъпваме за една по-справедлива и по-честна Европа и в тази, в тази връзка сътрудничеството с парламента е от особено значение за нас след изложението на моя колега. Разбира се, съм на разположение за въпроси от ваша страна. Благодаря ви. Благодаря. Изчаквах да свърши превода. Благодаря ви, госпожо Мавро, за изказването. 15 минути е точно колкото трябва, за да има време за обсъждане за въпроси и за отговори на въпросите, които ще заредат членовете на Комисията по граждански свободи. Сега искам да приветствам с добра дошъл господин Лука, министър на правосъдието, който ще представи актуалните въпроси в сферата на правосъдието и правата на човека. Моля, заповядайте за изказване преди да започнем с дискусията. Благодаря, господин председател. И аз ви благодаря за възможността да представим най-важните за нас теми в ролята ни на кипърско председателство. Нашите приоритети в областта на вътрешната политика, сигурност и полицейско сътрудничество – Кипърското председателство ще се обърне към предизвикателствата от трансграничен характер. За нас е особено важно да постигнем една както отворена, така и сигурна Европа. Имам особено внимание към засилване на полицейското сътрудничество в случаите на тежки трансгранични престъпления. В областта на а, киберпрестъпленията и борбата с а, детската порнография в интернет, трафик на хора, търговията с а, а, откраднати произведения на изкуството и закрилата на особено уязвими групи. А, особено жертви на домашно насилие. Всички тези стратегически посоки са много важни за нас. Също така ще формулираме нови, нова стратегия за борбата с а, трафика на наркотици. Нашата цел е да се а, постигне нова стратегия до края на годината. Също така ще работим върху системата за резервационни данни на пътници и сключването на споразумението с Канада. Във връзка с това споразумение ще подчертая, че за нас е важна тази система за работа с резервационните данни на пътниците и достъпа на органи от трети държави е, до данни на европейски пътници. Много е важно да се изясни на какво ниво ще се осъществява този достъп. Дали на ниво Европейски съюз или на ниво страни членки. И без а, е, да има общностно решение. Не всички държави разполагат с такива системи за събиране на резервационни данни. Особено е важно вземането на решение на общностно ниво. Става въпрос за подбора на данни и обработването на резервационните данни. Тоест, ако няма европейско решение. Е, всички държави членки ще действат по собствено осмотрение. Кипърското председателство иска конструктивен подход към тази тема и ще работи тясно с докладчиците и докладчиците в сянка от парламента. По отношение на управлението на шенгенското пространство. Кипърското председателство изцяло отчита деликатността на този въпрос пакетът за управлението на шенгенското пространство е приоритет и за Европейския съвет. Надяваме се, че ще можем да достигнем до общо решение, удовлетворително за всички страни. Ще можем да увеличим ефективността на управлението на шенгенското пространство. Ще работим за довършването на системата ШИС-2 и за осигуряването на прехода а, към а, това второ поколение на системата ШИС-2. По отношение на заключенията на съвета от 2012 година ние ще се застъпваме за разширяването на шенгенското пространство и приемането на България и Румъния в него. Ще се спра на наказателното право. Нашето председателство ще се стреми към постигане на единодушие в съвета по отношение на директивата а, за конфискация на незаконно придобито имущество. Нашата цел е повишаване на ефективността на мерките в а, тази посока. По този начин се надяваме да се борим ефективно с организираната престъпност и също така да постигнем сътрудничество и работа в мрежа между държавите членки на Европейския съюз. До сега има сравнително малко ефективни мерки за конфискацията на криминални действия. За това това ще бъде приоритет за нашето председателство и сме планирали множество заседания и обсъждане на тези въпроси. Ще проведем конгрес в Аянапа на 22-23 октомври. Ще продължим работата си по график в връзка с правната помощ за обвинени лица. Те ще получат съответната правна помощ и тук бихме искали да работим тясно с Европейския парламент. Това също е по-скоро сложна тема, но се надяваме да постигнем споразумение а, по времето на кипърското председателство. Това би било от полза за всички граждани на Европейския съюз. А, по отношение на европейската, европейското законодателство а, в а, областта на наказателното право. Тук също ще работим тясно с Европейския парламент, за да предвижим този въпрос а, максимално напред. ще ще се посветим и на злоупотребите, манипулациите, пазарните манипулации и ще се посветим също така на конкретни наказателни мерки за преустановяване и за предотвратяване на манипулациите на пазара. Това също е приоритет на нашето председателство и ще работим тясно с органите, които са отговорни за тези теми. А, също така ще, а, ще работим по а, директивата МИФИТ вече сме постигнали споразумение по членовете от 1 до 12 на тази директива и Кипърското председателство ще работи по-нататък по този въпрос. Надяваме се да приключим работата си по тази директива. Председателството ще започне разговори за предстоящата директива за защитата на економическите интереси на Европейския съюз във връзка с наказателното право и също така за директивата за фалшифициране на евро. Във връзка с основните права ще се занимаем с предложението за регламент за опазване на защита на данните в рамките на полицейското и правното сътрудничество. Искам да подчертая, че Кипърското председателство ще разглежда тези две предложения като пакет и ще разработи общ подход към тази тема и се стреми към постигане на решения още по време на съвета през октомври. Така че се надяваме да постигнем споразумение по тези въпроси. По отношение на проекто регламента, ще отбележа следното – той ще отмени регламента от 1995 година. Това е настоящата рамка за защита на личните данни на територията на Европейския съюз. С новия регламент се цели по-висока степен на защита на личните данни, особено за малолетните и непълнолетните ползватели на интернет. Европейският съюз иска да заеме на важно място и в електронното пространство и в електронния обмен на данни. Отчитаме голямата економическа и социална значимост на този въпрос. За това също сме поставили този въпрос в нашите приоритети. Имаше известни резерви относно предложения правен инструмент. Большинството от държавите членки обаче смятат, че регламентът е подходящият правен инструмент. По този начин ще се обнови правната рамка и ще може да се отговори на бързото развитие в, в посока интернет обмен на данни и глобализация. Кипърското председателство иска да спомене резервите на редица държави членки във връзка с отделни части от предложения регламент и също така във връзка с предложените делегирани актове но кипърското председателство а, иска да работи се ангажира да работи а, тясно с Европейския парламент и с докладчикът господин Албрехт за решаването на всички неясни въпроси. Държавите членки посрещнаха с известен скептицизъм предложения регламент и съществува мнение, че все още е твърде рано да се приеме подобен регламент. Защото все още няма оценка на рамковите решения от 2008 година за начина по който се защитават данни, лични данни в областта на полицейското сътрудничество. Това е принципно деликатен въпрос и редица държави членки не искат да го пренасят на ниво държави членки. Някои държави са на мнение, че комисията трябва да направи обхватно предложение вместо пакет, който да обхваща както директиви, така и регламенти. Някои държави членки имат проблем с предоставянето на данни на трети държави. Те смятат, че това отслабва защитата на лични данни в сравнение с законодателната рамка от 2008 година. Друга част от държавите членки не е съгласно с предоговарянето на някои двустранни споразумения с трети държави, които са договорени договорена обмяната на данни в рамките на полицейското сътрудничество. Повечето държави членки смятат, че този обмен на данни е доста труден, ако не е невъзможен. Но по отношение на предложения нов регламент, то ние искаме да работим тясно с докладчика господин Друца. Европейският съюз трябва да започне нови стратегически взаимоотношения с определени държави. Трябва да постигне договорености с а, САЩ за обмена и защитата на данните. А, също така Европейският съюз предстои да се присъедини към Европейската конвенция за защита на човешките а, права. И накрая ще кажа няколко думи за многодишната финансова рамка и предложените нови регламенти, които касаят правото и гражданството. Тук искаме да подходим общо и всички тези аспекти да ги разглеждаме хоризонтално искаме да започнем преговори с Европейския парламент и да постигнем съгласие на първо четене. И накрая искам още веднъж да подчертая, че искаме да работим тясно и конструктивно с Европейския парламент, за да постигнем нашата обща цел, а именно да а, засилим общото пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Благодаря за вниманието и съм на разположение за въпроси. For, for Започва дискусията. Моля да спазвате отреденото време, за да приключим до 12.30. Благодаря на двамата министри за усилията, които положиха да представят накратко своите приоритети. Изпазиха времето. Същото сега и членовете и те трябва да спазват е, времето. Има много желаящи за думата. Първият господин Бусотил по три минути на изказване, за да могат и двата министри да вземат отношение по показването и да дадат отговор. Господин Бусотил. Благодаря, господин председател. По процедурен въпрос. Моля ви да помислите да поканите ми, министри да отговорят на нашите въпроси непосредствено или след като са дадени само няколко въпроса, малко на брой, защото ако се зададат всички въпроси, накрая няма да има време да се спрат на всичко казано. От името на НЕП искам да благодаря за изказването на госпожа Мавро, министър на вътрешните работи. Искам да ви гарантирам нашето пълно съдействие, особено що се отнася до приключването на общата политика за обежище, надявам се, до края на тази година. Това за нас е много важна цел. Сигурен съм, че тя е важна и за моите колеги. Съм сигурен, че вие ще работите сериозно, за да се постигне тази цел. Няма да е лесно начинанието, ще трябват много усилия, но ние очакваме вашата водеща роля, за да постигнем тази важна цел, която, между другото, преследваме от прекалено дълго време и мисля, че всичко трябва да приключи максимално бързо вече. На второ място, аз съм очарован, госпожо министр, че вие отдадохте такова значение на думата солидарност. Вие сте от страна, която много добре знае какво означава да е изложена на миграционен натиск. Факта, че вие гледате на солидарността като на основен приоритет, е добре дошъл определено за мене. Аз съм от страна, която също е изложена на сходен натиск Малта. В началото на тази година моята страна прие хиляда мигранти, които са пресекли Средиземно море. И ако в процентово изражение трябва да намерим каква е цифрата за целия Европейски съюз, значи за, на хиляда души в моята страна, се пада 1%. Тоест се пада 1% процентово изражение, като си има предвид населението на моята страна, а ние получаваме хиляда, не един. Можете да се представите колко напряга това нашия капацитет. Разбира се, възможно е и напрежение. Миналата седмица едно задържано лице бе убито от лицата, които отговарят за центъра за задържане голяма трагедия, която е много обезпокоителна. Но аз ви призовавам вие да изпълните ангажимента си за солидарност. Съвета прие заключение тази година за мерките за солидарност, но оттам нататък нищо. Страните, изложени на подобен миграционен натиск, се оставят да се борят сами. Госпожо министр, искам да ви питам ще обърнете ли внимание на този въпрос по време на следващото заседание за правосъдие и вътрешни работи? Ще имате ли резултати по мерките за солидарност? Ще направите ли така, че страните, които са изложени на такъв натиск, вече няма да са сами? И в заключение, приветствам вашето заключение, когато казахте, че председателството иска да е честен посредник. За съжаление, ние бяхме разочаровани от предишното председателство на съвета Именно по тази причина не смятахме, че той е честен посредник в отношенията с Европейския парламент, особено що се отнася до въпроса за Шенген. Имаме две досиета. Сигурен съм, че господин Коелю ще се спре подробно на тях. Но мисълта ми е, че именно защото председателството не бе честен посредник, се стигна до там, че в момента са блокирани редица досиета. Призовавам ви да положите усилия да намерите изход от този блокаж, да осигурите сътрудничество между парламента и съвета, за да може да бъде конкретно решен въпроса, за който се говори в доклада Коелио. Зададохте процедурен въпрос, господин Босотил. Предлагам следното. Разбира се, винаги е възможно и двамата министри да се опитат да отговорят максимално конкретно на абсолютно всичко казано. Винаги е възможно и депутатите, които смятат, че не са получили отговор, да зададат отново въпрос на министъра, като припомнят въпроса, на който не е даден отговор. Аз предлагам първо да чуем координаторите, след това ще имаме време за отговори и втори тур за останалите членове и втори тур отговори. Като ви напомням за възможността да зададете отново въпрос, ако не сте получили отговор. Но ако ще процедираме така, ни моля да не забравяйте, че заседанието трябва да приключи до 12.30. Госпожа Гион от Социалистите и Демократите. Благодаря. Ще бъда кратка. Госпожо, господине, вие ни представихте един дълъг списък проекти, които обхващат е, редица въпроси. Това е една много амбициозна програма. Това са въпроси, които и за нас в тази комисия са също така много важни. Но а, а, няма да се очудите, че аз ще се спра на един а, въпрос. Въпроса за убежището. Вече сме имали възможност да говорим а, по този въпрос и аз високо ценя а, вашата готовност да работите за решаването на проблемите в тази област и да се подготви един документ за убежището пред времето, което ще имате по време на своя мандат. Но не е само това. Искам да се върна към това, че това, че трябва да се приключи този въпрос с времето, с което разполагаме, това не значи, че трябва да се прибързва, да се претупа работата. Искаме е, да постигнем е, значителна добавена стойност по този въпрос. Както е, в хармонизиране и привеждане в съответствие от нагоре към по-високи критерии, на законите, а също така и по отношение на гаранциите за сигурност, както на онези, които искат убежище, така и по отношение на страните, които се отговарят за управлението на тези процеси. Става дума за необходимата хармонизация. И то хармонизация към по-високи критерии. Господин Аргентини. Благодаря, господин председател. Благодаря на двамата министри, госпожа Мавро и господин Лука, за изказванията. Ще започна с един по-цялостен въпрос. Вашата роля в съвета. Вие представяте съвета пред нас. През изминалата година следихме дебата за демокрацията в Унгария. Сега следим събитията в Румъния. Парламентът определено ще обсъди положението в Румъния. Днес след обед нашата комисия ще обсъди и положението с основните права в Унгария. Каква ще е вашата роля в е, съвета спрямо останалите държави членки, които са ваши равни по въпроса за тежкото положение в Румъния? Вие може да очаквате оценката на Европейския парламент, но си мисля, че натиска от държави членки също ще е много ефикасен. Не бих казала, че отношението ни с бившето председателство бе затруднено, защото то не е честен посредник. Оценявам факта, че една държава членка има ясна политическа позиция по дадена тема, но все пак искаме на нас да се гледа сериозно и ако правилно е, ви разбрах, що се отнася до обежището, имате големи очаквания – Оценявам вашето желание да работите по линия на солидарност между държавите членки. Затова каза и господин Босотил. Приключването на всичко това обаче до края на годината е голямо предизвикателство. Искам да ни кажете подробно как ще стане това. Все още сме свидетели на битката между скандинавските държави и южните държави в Европейския съюз. Друга тема, на която искам да се спра, Европейската заповед за задържане. Тя бе спомената, но все още не сме видяли предложения нито от комисията, нито от съвета да се преразгледа Европейската заповед за задържане. Факта, че Европейското съдебно сътрудничество почива на взаимно доверие, трябва да бъде преразгледан – Трудно е да има взаимно доверие, когато има различни съдебни системи, когато една страна има много различни етични стандарти към задържането от друга. Предполагам, че в началото взаимното доверие е било политическото решение, но то вече е устаряло и то много. Бяхме свидетели на дебата ММС срещу Белгия, Гърция, афганския беженец, който не можеше да се върне обратно в Гърция. Ще видим сходни проблеми с Европейската заповед за задържане, при които една държава членка няма да има право да изпрати някой на друга държава членка, просто защото нейната база за задържане не отговаря на стандартите. Член 3 от Хартата за основните права не е случайен. Самата харта не е случайна. И искам да чуя какво мислите по въпроса. Вашето председателство ще предприеме ли мерки, свързани с Европейската заповед за задържане? Гуе Триантефилидес. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя моите сънародници и да благодаря също така за тяхното представяне. Пожелавам на Кипър успешно председателство и моята политическа група на левицата ще работи тясно с тях. Ние направихме редица важни предложения, които касаят, например, Шенген. А, самият аз съм докладчик а, във връзка с а, солидарността а, и вие, господин министр, бяхте с... Госпожо министр, бяхте съвсем права, споменавайки, че трябва солидарността да бъде поставане на водещо място. Как обаче можем да съвместим изискването за солидарност, когато е, редица държави членки не са готови да се държат по този начин, независимо от причините за това. Смятате ли, че трябва да бъдат предприяти конкретни стъпки в тази посока и какви бъдещи стъпки са възможни според вас? Как стои въпросът с преселването или повторното заселване на беженци? Благодаря. Мистер Кирхоп. Господин Кирхоп, за консерваторите и реформаторите. Искате ли? Не ви видях да вдигате ръка. Аз определено приветствам представителите на председателството. Напълно погрешно е да имаме някаква презумпция, че заради трудностите с предишно председателство, новото председателство трябва да се доказва. Съвсем не е необходимо такава връзка. Според мен, новото председателство има право да получи нашето доверие на този етап – Както казах, аз лично не съм съгласен с, бележ... с някои от бележките за предишното председателство. Така или иначе, наистина сте добре дошли. Ще бъда максимално кратък. Първо, въпросът ми е, вие е, споменахте системата CAS и нейното завършване до 2012. Очевидно всички председателства искат да постигнат максимално, докато им трае мандата. Но смятате ли, че е реалистично да се приеме тази система с всичките и компоненти? Процедурите по Дъблин 2, условията по Евродак. Мислите ли, че всичко това може да бъде завършено до края на тази година? Това е първият ми въпрос. На второ място, във връзка с това, което вече казах, шенгенското пространство – Тече дебата за реформа на шенгенското пространство. Това ще е основен въпрос, който ще се обсъжда в съвете на други места, несъмнено и тук, през следните 6 месеца. Конкретният ми въпрос е какво смята да направи председателството по този въпрос, какъв напредък смята да постигне и на последно място, като заместник председател на Комисията по организирана престъпност, искам да попитам, как смята да приоритизира председателството борбата срещу организираната престъпност и тероризма през едните 6 месеца? Благодаря. Господин Бронс, последно изказване и след това ще чуем отговорите на министрите. Днес сутринта ни казаха, че иммиграцията е необходима за економическото развитие. Защо? За пазара? Не. Пазара на стоки не е необходимо да ограничим в дадени граници. За работна ръка? производството става все по-малко трудоемко и по-капиталоемко. С иммигрантите иска да се обърне тенденциите в демографското развитие на Европа. Не ние обслужваме економиката, економиката обслужва нас, така или иначе. И двамата министри критикуваха трафика на хора, но презумпцията за трафик на хора е същата като презумпцията за систематична економическа миграция. Хората са фактор за производство, което се използва от други за стопански цели. Спомена се за солидарност в обежището и през заселването в Европейския съюз. Трябва да бъдем смели и да предефинираме критериите за допустимост – да ги ограничим само до до реалните случаи. Те си, което казват, че това не е възможно, съвсем не е така. Всичко е правно възможно, ако има воля. Мисля, че е хубаво да се върнем към системата преди Европейската заповед за арест. Съда да има право да екстрадира лица, ако не се представят съответните аргументи. Мисля, че това ще реализира економи в дългосрочен план. Може би ще следваме същия ред на изказването на министрите, както при първия тур. Заповядайте да отговорите накратко и ще проведем втори тур с въпроси от останалите членове на комисията. Госпожа Мавро. Благодаря, господин председател. <clears throat> С голямо удоволствие е, виждам какво голямо значение отдават е, всички депутати на еврообщият европейски режим за обежище факта, че всички отдаваме такова голямо значение на този въпрос, ще ни помогне несъмнено да преодолеем различията в подхода към реализиране на тази цел. Съгласен съм, съгласна съм с госпожа Гиом. Смятам, че наша обща цел е това за колко време ще подготвим законодателството, не трябва да се отразява на неговото качество. Тоест, не трябва да претупваме нещата. Трябва да се опитаме да намерим компромис, да преодолеем различията между различните страни и несъмнено с ваша помощ да направим това. Господин Киркхоп попита как може да сме толкова големи оптимисти по отношение на общият режим за обежище. Ние сме оптимисти, но не смятаме, че това е лесна за постигане цел. Много добре знаем какви са трудностите, но от друга страна направен е значителен напредък в преговорите. Много от въпросите вече са влезли на етапа на триалога и очакваме да се постигне компромис между съветът и Европейският парламент. Разбира се, въпросите са трудни, но трябва да се намери необходимото равновесие между защитата на правата на бежанците и борбата с злоупотребата с системата за предоставяне на обежище. Искам да ви уверя, че ние сме готови да работим интензивно за решаване на този въпрос и не смятам, че различията между парламента и съвета са непреодолими. Господин Бусател, благодаря ви за вашето изказване. Вашата загриженост е и наша. И ние се тревожим, както и много страни членки се тревожат от големите, увеличаващите се потоци бежанци, от натиска върху системата за предоставяне на убежище. Знаем, че Малта е Напредна на позиция в този процес. Евростат миналата година посочи, че тя е била на първо място по относителен брой на онези, които са поискали убежище там, но Кипър не е много по-назад. Той е на пето място в тази класация. Тоест, ние сме длъжни да намерим отговори. И инициативата на Европейският парламент и приятите заключения по въпроса за солидарността. Трябва да бъдат използвани като основа за нашите преговори решенията на съвета са, ни предоставят инструментариум, който може да а, използваме, за да прилагаме солидарността на практика. А, солидарността не е само въпрос за настаняване на онези, които са получили право на обежище, макар че и този въпрос е важен. Подготовката, обмена на опити, експертни знания, Европейският фонд, солидарност, съвместната взаимопомощта при опазването на външните граници на Съюза, всички тези елементи допринасят за солидарността, т.е. тези страни, които имат нужда да бъдат подкрепени от останалите страни членки. Разбира се, економическото положение в Европа е трудно и а, страните членки са длъжни да изпълняват а, своите задължения и да отделят средства понякога с а, трудно да ги отделят, с нежелание в някои случаи. Но се надяваме, че в бъдеще общият режим за предоставяне на обежище ще работи и че в него ще, чрез него, ще се проявява по-добре и по-ефективно солидарността между страните членки. Страните членки съчувстват на тези страни, които са подложени на най-голям натиск, безпокоят се за техните трудности. Това са страните на първа линия, предна линия, А тези страни отговарят и за опазването на границите, на външните граници на Европейския съюз. Именно за това трябва да се отнасяме по-практически към въпроса за солидарността и да предлагаме конкретни решения. Надявам се, че вече отговорих на въпроса на госпожа Саржентини по отношение на общият режим за предоставяне на обежище. Опирайки се на свършеното до този момент, ще продължим диалога по този въпрос. Искам да повторя, че ще бъдем открити, честни пред Европейският парламент. Ще ви запознаваме с различните становища, с различните подходи, като нито за секунда не отслабва нашата решимост да намерим компромиси. Благодаря, ще започна с въпроса за управлението на Шенген. Това е приоритет за съвета. И тук искаме да постигнем съгласие в възможно най-кратък срок. Преговорите в съвета отразяват позициите на държавите членки за правното основание и законодателните разпоредби, които касаят Шенген. Знаем, че тези въпроси са деликатни и знаем също така за разочарованието на Европейския парламент във връзка с решението на съвета от 7 юни от тази година. Въпреки това, кипърското председателство се задължава да постигне единодушно решение за промяната на правната рамка, а именно вместо член 77 алинея 2 да го замести с член 70. Имаме и мнението на правната служба на съвета по този въпрос. Рамковите условия също бяха нееднозначни, а именно, че не беше възможно обединяването върху друго правно основание, защото държавите членки имаха вече твърди позиции по въпроса. Така че съветът реши да вземе под внимание мнението на парламента преди окончателното вземане на решение в съвета. Съветът а, постигна единодушие а, по отношение на съдържанието и компромисното решение на председателството е въвеждането на временни проверки по вътрешните граници при определени условия. Кипърското председателство подчертава, че ние се стремим към засилване на оценката във връзка с Шенген – и искаме да постигнем едно ефективно наблюдение на границите и в същото време да гарантираме свободата на движение на европейските граждани. И двата проекта са част от един законодателен пакет. Ние поемаме задължението обаче да изберем най-подходящият подход, за да могат съветът и парламента да продължат тясно да си сътрудничат в конструктивен дух. Искрено се надявам, че ще можем да разработим обща основа, за да постигнем съгласие по този важен въпрос. по този начин бихме постигнали приключване и окончателно решение по този въпрос и ще имаме нова система за оценяване на Шенген, а това е състояние, към което ние всички се стремим. Надявам се, че работата по всички тези теми, които касаят правосъдието и вътрешната сигурност, ще бъдат продължени. Става въпрос за всички замразени до сега досиета. Сега ще мина към друг тема, която засегнахте, именно ситуацията в Румъния. Прилагането на общностното право в държави членки в една държава членка и състоянието на вътрешната сигурност не са тема, която се обсъжда в съвета. Прилагането на общностното право се наблюдава от комисията. По въпроса за организираната престъпност, вече казах, че кипърското председателство е си поставило за приоритет приемането на директива за конфискацията на имущество, придобито по престъпен път. По този начин искаме да се борим по-ефективно с организираната престъпност и да постигнем също така по-добро сътрудничество на компетентните органи в държавите членки. Целта е постигнато на споразумение в втората половина на годината и за това сме предвидили няколко заседания. Обърнах вече внимание на това, че сме запланували конгрес в Аянапа на 22 и 23 октомври на тази тема. Надявам се, че и вие ще бъдете представени на този конгрес и ще можете да изложите своята позиция. В рамките на борбата с тежката и организирана престъпност, кипърското председателство също така ще наблюдава изпълнението на всички оперативни планове в тази посока. Ние планираме във връзка с борбата с тежката и организирана престъпност а, приемането на нови процедури в а, връзка с а, резервационните данни на пътниците. Надяваме се да бъде възможно използването на резервационните данни а, не само за предотвратяване на терористични действия, а също така и за борба с организираната престъпност. Надяваме се също така да постигнем съгласие с парламента и да се обединим около един текст. Както вече споменах във връзка с 6.2, че целта ни е да приключим тази система и нейното изграждане до края на кипърското председателство. По отношение на Европейската заповед за задържане. От 2004 година насам въжат рамкови условия и съветът направи оценка и вече четвъртият кръг на оценки за прилагането на Европейската заповед за задържане е приключен. Оценката и съответните препоръки – са упоменати в докладите за съответните държави членки и също така в общия доклад, прият от съвета. Европейският съвет по правосъдие и вътрешни работи се ангажира а, с а, реализирането на препоръките и решаването на проблеми в отделни държави членки, за да може да се подобри сътрудничеството между държавите членки в областта на наказателните дела. Накрая искам да кажа, че в борбата с тероризма кипърското председателство ще работи в посока постигане на съгласие за един регламент. Надяваме се, че подобен регламент ще даде повече възможности за действие на държавите членки. Миналото председателство също така е, направи стъпки в тази посока, за което ние благодарим. Кипърското председателство е поставило този въпрос на дневен ред и се надяваме да постигнем възможно най-кратък срок съгласие по този въпрос. Ще ви информираме за резултатите, а на вас благодарим за конструктивното, конструктивната ви позиция по време на триалога Надяваме се да се а, държите също толкова конструктивно и по време на кипърското председателство. С това смятам, че отговорих на поставените въпроси. So now we are about the timing we got on... Сега имаме проблем с времето. Само 15 минути остават. Сега давам по 2 минути за изказване. Започваме с докладчика на известното досе Шенген, господин Коелио, Благодаря. На председателството искам да кажа, че ако не излезем от кризата с Шенген, няма да имаме условия за надлежна работа с това отношение. И слушах това, което казахте за Шенген. Вие казахте, че Шенген е приоритет за вашето председателство. Въпросът е как? Как ще стане това? Вие споменахте за триалога, за въвеждането на контрол. Трябва да сте наясно, че парламента няма да приеме нова клауза за повторно въвеждане на граничен контрол, ако не се реши проблема с механизма за оценка. Едното е свързано с другото. Проблема с механизма за оценка е политически въпрос. Кипърското председателство за европейски механизъм ли е или за междуправителствен механизъм? За това става дума. Въпросът не е правното основание. Знаем, че има член 17 от договора за междуправителствено сътрудничество, партньорски проверки при полицейското сътрудничество, но след Лисабонския договор Шенген вече не е междуправителствена тема, а европейска. Та правните аргументи, които си изтъкват, член 17, не са убедителни за парламента. И именно за това става дума. Ние искаме междуправителствена система за оценка по Шенген. Искаме общо европейска система. Това отстояваме, това искаме. Съветът трябва да реши дали ще окаже дали ще се довери на парламента или не. Ако вие не се доверите на парламента, парламента няма да се довери на съвета. Ако нямаме взаимно доверие, няма да успеем в начинанието си да изградим свобода за сигур... Своб... пространство за свобода, сигурност и правосъдие. И именно тук се корени проблема. Вие трябва да решите какво иска вашето председателство. Вашето председателство е пряко свързано с това дали ще се реши въпроса или не. Благодаря, госпожа Келер. Благодаря. Мога да продължа мисълта на предишния оратор, а именно за Шенген. Всъщност, не само датското председателство мисля, че трябва да бъде изключен парламента. Ако не се лъжа, това е единодушно решение на всички държави членки. Те гласуваха против Европейския парламент. Тоест и вие сте участвали в взимането на това решение. Дачаните бяха само вестоносците. Те съобщиха новината. И аз като господин Грей искам да разбера какви са следващите ви стъпки. Казахте, че се надявате да се преодолее блокажа но това трябва да стане на базата на нещо, което ще предложите. Какво ще предложите? Каква е вашата процедура, за да постигнете компромис с нас? На второ място системата за обежището. Съгласен съм с това, което се каза солидарността между държавите членки. Много важно е да има солидарност с хората, които търсят международна закрила. Тази солидарност трябва да им гарантира международна закрила. Чух много оплаквания от търсещи обежище в Кипър, че правата им не са гарантирани. Аз съм убедена, че вие работите по отстраняването на този проблем. Надявам се, че вие ще се борите и за закрила на мигрантите при общата система за обежище, която да почива на високи стандарти, които гарантират правата на човека и процесуалните права на тези лица. Вие споменахте за диалога с третия страни, че е важен. Какво точно предвиждате? В миналото водихме диалог, имахме сътрудничество с Либия, които доведоха до накърняване на правата на човека. Надявам се, че няма да повторите тази грешка. Какво точно имате предвид под сътрудничество, с кои страни, на какво основание и в какво отношение, по каква линия? Следващия оратор – Добре дошли, госпожа Мавро, господин Лукас. Благодаря ви за изказването. Желая ви всичко най-хубаво по време на вашето председателство. Много тежки времена са в момента. Знам, че нямаме много време, но искам да задам, за обстоен анализ, но искам да задам два въпроса. Искаме финансирането да е по-лесно за използване в сферата на правосъдие, сигурност, вътрешни работи. Финансирането е само средство. Целта е средствата по-лесно да се освоят от държавите членки, да се освоят по-добре. Има редица примери за неосвоени средства. Мога ли да чуя какво мислите по този въпрос? На второ място, Знам, че вашето правителство, последното правителство на Кифър, свърши много работа в сферата на интеграцията на мигрантите. Това е въпрос, който не може да се бъде обсъден лесно в Европа сега, тъй като предстоят много избори в парламентарни в Гърция, във Франция. Най-вече акцента се поставя върху незаконната миграция връщането на незаконно пребиваващи лица, международна закрила, процедура за обежище и така нататък. Имате ли някакви планове, намерения е, да обсъдите въпроса за интеграцията на мигрантите по време на вашето председателство? Господин Малинов. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък и ще задам един лесно предвидим въпрос. Въпрос, който може да очаквате от България. Приветствам това, че ще работите за присъединяването на България и на Румъния. Намерението бе потвърдено на много, по много поводи на различни лица. Нива радвам се, че бе потвърдено отново от господин Лукас. Но това е, се оказа доста дълъг процес. И искам да ви попитам, какво е вашето мнение за положението в момента? Имате ли конкретни планове, конкретни мерки, които смятате да предприемете? Няма нужда да казвам, че ще имате пълно сътрудничество на българските евродепутати, на нашия комисар, на нашето правителство. Искаме се завършването на този процес да е едно от многото постижение на вашето председателство. Господин Мавро, заповядайте за отговори. Благодаря. Искам да ви уверя, госпожо Келер, че за нас това е абсолютно, абсолютно необходимо условие – да осигурим високо ниво на защита в рамките на общия европейски режим за предоставяне на обежище. Разбира се, ще вземем предвид редица фактори, но защитата на онези, които имат нужда от подкрепа и закрила, е една от първостепенните ни, първостепенните ни задачи. А, господин Сиво. политиката, която водим. отразява желанието ни да се справим с миграционният натиск. Разбира се, възможни са и грешки, но това съвсем не значи, че работата в областта на иммиграцията и обежището и това, което очакваме да направим като председателство с ваша помощ, няма да бъде достатъчно целенасочено и ефективно. Световният подход към въпросите на миграцията и мобилността и включително и решенията на решения на съвета са основата, на която ние се опираме в нашата работа. На този етап отделяме специално внимание на нашия диалог с Марокко и Тунис. Диалог, който е вече много напреднал и който обхваща не само споразуменията за обратно приемане, така наречената реадмисия, но цяла серия цяла поредица от мерки, които, по наше мнение, ще бъдат от полза както за Европейския съюз, така и за тези две страни. Господин Папа Николао, казах го и в уводните си думи, че интеграцията, интегрирането на бежанците за нас е много важна цел. Смятаме, че успехът на приобщаването на тези бежанци към социалната тъкан а, на приемащите страни а, има значение не само за приемащите страни, но и за страните, от които идват тези емигранти. По време на нашето председателство ще обръщаме специално внимание на въпроса за приобщаването на иммигрантите. Защото в условията на економическата криза се изострят проявите на расизъм и ксенофобия. И за това няма да се ограничим с политически декларации, а ще обърнем специално внимание на местните общности там, където на практика се осъществява интегрирането, приобщаването на чужденците в обществото. С помощта на специалисти, с помощта на местните общности, с местни, помощта на местните органи на властта и с помощта на неправителствените организации ще се опитаме да а, се възползваме от най-доброто в, опита в това отношение. Искаме по един цялостен и уравновесен начин да подходим към отношенията между иммигрантите от една страна и общностите, в които те ще трябва да живеят и работят. А, надяваме се, че и вие ще работите с нас за постигането на тази важна цел. Благодаря, благодаря ви за това, че бяхте сравнително кратка. Господин министър, Господин председател, и аз ще се опитам да не повторя вече казано до сега. По въпроса за Шенген. Още веднъж искам да подчертая, че и двата проекта целят засилването на механизма. Европейската комисия ще играе важна роля в тази връзка. Ще се създаде една по-широка база за сътрудничество по шенгенските въпроси и по този начин така ще се осигури наличието на достатъчно средства за гарантирането на свободното движение на граждани в рамките на Европейския съюз. Това а, беше и основната задача, която среща на върха постави на съвета. И смятаме, че обсъждането на тези два законопроекта като части на един пакет ще донесе своите ползи. Но искаме да продължим тясно и конструктивно сътрудничество с Европейския парламент. По този начин ще създадем основа за добро партньорство и обмен на информация. И по този начин ще направим така, че да постигнем съгласие по тези теми. А, по отношение на системите за а, оценка, също така се надяваме да постигнем а, напредък за включването на България и Румъния в шенгенското пространство. Кипърското председателство отделя особено значение на пълното прилагане на шенгенското законодателство в България и в Румъния. Тези въпроси ще обсъдим на следващото заседание на съвета през септември. Ще обсъдим допълнителни мерки, които да допринесат за приемането на България и Румъния в шенгенското пространство. От наша гледна точка няма юридически паречки за това. И няма пречка пред контролните механизми. Контролните механизми са наред и няма пречки за приемането на България и Румъния. Трябва да се работи повече за правна реформа и за борба с корупцията. Благодаря на министър Лука и министър Мавро. Благодарим ви. Пожелавам ви успех по време на вашето председателство. Всичко най-хубаво. Очакваме да продължи нашето сътрудничество, за да се увенчае вашето председателство с успех. Сега, след една минута, започва заседанието на координаторите. Една минута пауза, да се сбогуваме с министрите и продължаваме.